Председателят. Бонжорно, колеги, il primo punto. Добър ден, дами и господа. Първата тема по днешния дневен ред е изявлението на комисията, свързано с изборите за Европейски парламент в 2014 година. Искам да ви напомня, че няма да има процедура по спонтанно изказване.